Дами и господа, мисля, че трябва да започваме. Време е. Няма да отделям твърде много време на уводни думи. Нека да се възползваме от времето, възможно най-ефективно. Поканили сме няколко експерта. Нека да приветствам Ангела Ниблер, която е докладчика по тази тема. А госпожа Рита Грохола от Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. А също господин Буфек от Телефоника. Добре дошъл и на вас. Първо искам да дам думата на Ангелика Ниблер, за да въведе темата. denn? Den Termin hier, den? Ja, den Termin hier. Also ich werde darum gebeten, für die äh, vereinzelten Damen und Herren Abgeordneten. Помолиха ме в полза на депутатите, които са в залата, да ви напомня, че утре до обяд е срока за подаване на изменения, тъй като няма достатъчно време. Виждам само двама от членовете тук, но Ангелика има думата в момента. Благодаря ви много, колеги, дами и господа. Искам да ви приветствам всички на изслушването днес. Имаше някои малки изменения в програмата. Първо искам да представя своя доклад по отношение на регламента за роуминга, което ще се използва като основа за дискусиите по време на изслушването, като се надявам да разгледаме темите, които ще повдигна. Радвам се, че виждам толкова много от вас днес тук. Това е изключително важна тема. 90% от европейските граждани притежават мобилен телефон. А онези, които ползват услуги на мобилните си телефони в чужбина, техния брой се повишава. Наскоро имаше проучване, което показва, че две трети от участниците в проучването ползват услуги, свързани с Ромин, когато пътуват. Има и някои хора, което е свързано с обсъждането ни днес, които изключват телефоните си, когато пътуват в чужбина защото се опасяват от гадни изненади, когато се върнат в дома си. Притесняват се, че когато се приберат от вакансия, ще получат много голяма сметка за телефон, за услугите, които са използвали, което е наистина едно положение, което не бива да съществува в един вътрешен пазар, който функционира както трябва. Това не е устойчива практика нито за потребителите, нито за економиката. Ако ще строим функциониращ вътрешен пазар, трябва да решим този проблем. Роуминга като тема не е нов, не е нещо, което за първ път виждаме. Първия регламент е прият през 2007 година след това имало изменения в регламента, като идеята е да се въведат ограничения в цените за телефонни услуги и за текстови съобщения. Но също така имаше и въвеждане на ограничения за цените за роуминга. Що се отнася до роуминга и до преноса на данни не можа да се въведе а, конкретно ограничение поради вече съществуващи регламенти и правила. Когато човек пътува в чужбина, получава автоматично текстово съобщение, в което се информира потребителя за цената, за разходите на услугите, които ще използва и а, така той може да разбере какво ще плаща за тези услуги. Имаше междинен доклад от комисията през юли, който се съобщаваше какво е положението при роуминга, трябва да кажа, че резултатите наистина дадоха храна за размисъл. Нещата се промениха. Тарифите за роуминга са коригирани в съответствие с по-високите ценови ограничения в Европа, но в действителност целта, а именно да се създаде и стимулира конкуренция, не бе нещо, което се постигна. По-скоро а, имаше корекция на цените, за да могат да съответстват на ценовите ограничения. Продължават да съществуват структурни проблеми, които се опитваме да решим с новото предложение за регламента за роуминга. Комисията е предложила а, двустранен подход. На първо място да се поддържа практиката за ценови ограничения, поне за сега и в същото време да се правят опити за стимулиране на конкуренцията чрез структурни стимули. Аз приветствах в своя доклад този а, двустранен подход. Мисля, че е добра идея да помислим как да се стимулира конкуренцията. Това е нещо, което днес ще дебатираме. По какъв начин може да се отвори пазара и да се подсигури, защото нови участници на пазара да се появят и да участват в него. Една-две думи по структурните мерки сега. Приветствам и двете мерки, предложени от комисията. Открития достъп който се предлага, т.е. альтернативни доставчици, които не разполагат със собствени мрежи, трябва да предоставят услуги по-лесно и да се улеснят условията тези дружества, тези компании да имат достъп до пространство в мрежите. Според мен това е добра идея, съм е подкрепила в доклада си, добавила съм към нея и клауза за липса на дискриминация за да можем да гарантираме, че всички заявки от альтернативни доставчици се разглеждат по един и същи начин. Това не е нещо ново. Когато става въпрос до директивата за достъпа и пакета за далекосъобщенията, имаше подобни разпоредби. Същата разпоредба следва да се включи и в регламента за роминга. Като втора мярка, която е предложена – това е разединяването или разделянето на видовете услуги, което сме обсъждали доста подробно в тази комисия в контекста на енергетиката. Това е идеята, при която можеш да получаваш услуги от компании, които се намират извън а, родната страна. Да кажем, ако човек пътува в друга държава, а, би могъл а, да сключи договор за услуги за роуминг с компания, която се намира в чуждата държава, установена там. Така че това дава допълнителни стимули за конкуренция в този сектор. Това разделяне е свързано и с технически въпроси. Ние трябва да обсъдим различните варианти, които съществуват. Те са три основно. Сигурна съм, че вие ги познавате добре и трите опции. Двойното имси и единичното имси. Това а, са двете, а пък третото е местното разделяне на местна почва, разделянето на услугите. Така че това са трите опции. Ние не сме се събрали да обсъждаме техническата страна. Ние сме законодателен орган а, съвместно с съвета създаваме законодателството, така че заедно ние и регулаторните органи, например органа на европейските регулаторни органи в електронните комуникации, трябва заедно да обсъдим тези въпроси и нека техническите въпроси оставим на техническите експерти. Но така или иначе съм любопитна да чуя от експертите какви са техните становища. Сигурна съм, че можем да поговорим по някои от техническите възможности. Сега да поговорим за ценовите ограничения. Тук мога да съм много кратка, защото Доклада е пред вас, можете да си го прочетете. Трябва да бъдем доста амбициозни. Този амбициозен подход ми се стори най-подходящ, защото целевите нива трябва да подсигурят до 2015 година да имаме едно положение, в което националните разходи и тарифи са подобни на тези в Европа, за да няма отделна тарифа за роуминга. Това е крайната цел. Ако можем да я постигнем до 2015 година, тогава трябва да сме достатъчно амбициозни при задаването на самата цел от самото начало. Когато разглеждаме тарифите и когато задаваме тарифата, трябва да сме амбициозни и съм сигурна, че различните организации на доставчиците на потребителите ще имат различни мнения, особено организацията на доставчиците сигурно ще има друго мнение, но ние трябва да дадем е, стимули за нови участници на пазара, нови оператори да навлязат в него. Затова трябва да има баланс между тарифата за продажба на едро и тази за продажба на дребно на тези услуги. Сигурна съм, че ще се изразят различни становища по конкретно този въпрос. Очаквам с нетърпение да започне дискусията. Съвсем в края аз ще кажа накратко. Колегата а, госпожа а, Корхола ще каже нещо повече, свързано с прозрачността и защитата на потребителите. Това е в компетенциите на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Видях предложенията на колегите, те са много добри и се радвам, че много от въпросите, които са обсъдени в нашата комисия, са възприяти и, госпожа, и от госпожа Корхола, за да избегнем някои неприятни а, изненади в Европа по отношение на телефонните си сметки, но също така и когато хората пътуват в Северна Африка, в Близки изток. По този начин ще зададем една по-горна граница, да кажем 50 евро. Това е горна граница, в която доставчика трябва задължително да запита потребителя дали иска да надвиши тази граница от 50 евро, за да се предпазят потребителите от неприятни изненади. Мисля, че това е, трябва да е задължение на европейския пазар. Това е свързано и с защитата на потребителите, която искаме да осигурим на хората в Европа. Това беше моята гледна точка и преди да продължим нататък, с дебата. Позволете ми, господин председател, да кажа три основни проблема, по които изразявам интерес. На първо място въпроса как можем да създадем конкуренция на пазара, как можем да я насърчим. Много отблизо следих а, различните развития в а, а, пазара на а, въздушните услуги, на въздушните превози, преди 10 години никой не можеше да се представи, че да кажем от Брюксел до Мюнхен може да се пътува за 30 евро. Наистина появата на нискобюджетните авиокомпании насърчиха конкуренцията и множество доставчици се появиха на пазара, бройката се увеличи много и на нас ни трябва нещо подобно като промяна на пазара на телекомуникациите. Въпросът ми към участниците в панела е дали смятат това за добро предложение. Второто нещо е техническото изпълнение, как ще се внедрят нещата от техническа гледна точка. Както вече казах, това не зависи от нас да го дискутираме. По-скоро Берек и комисията ще са тези, които ще решат този въпрос. И най-накрая въпроса за ценовите ограничения. Гледам тук към колегите. Те наскоро ми посочиха един доставчик с много ниски цени за национални разговори и международни. Наистина са много добри офертите. 8,80 евро на месец за ползватели на смартфони. Това са 1000 минути, 1000 текстови съобщения и 1000 мегабайта трансфер на данни, само за 8,80 на месец. Така че тази а, фиксирана тарифа за национални разговори наистина е много а, подходяща. Ако човек прескочи този лимит, ако а, човек пътува на няколко километра, отиде в Залцбург, да кажем, и трябва да плати три пъти повече, това звучи абсурдно. Звучи абсурдно в условията на вътрешен пазар и не е приемливо. Така че предвид съществуването на такива добри оферти на националния пазар, трябва това да получи отражение и на международния пазар. Мисля, че трябва да се дадат а, известни обяснения за тази разлика. До момента никой не е успял да ми обясни на какво се дължат тези различия. Благодаря. Аз до вечера трябва да пътувам а, за Мюнхен, така че мога да остана само до 5 часа. Надявам се до тогава да приключи изслушването. Много благодаря на Ангелика Нибер. Преминаваме директно към изслушването на експертите. Имаме представители на телефоника. Преди всичко, благодаря на госпожа Ниблер и госпожа Корхола за поканата да говоря пред вас. Когато бях помолен да кажа няколко думи от името на телефоника, си запитах какво мислим ние за роуминг защото то е едно от е, нещо като тези филми от Холивуд, които някакси се повтарят на всеки 2-3 години. Но в този случай нещата са малко по-различни, защото според мен е, Роуминг 3 дава вече друга възможност. Тук се дава вече едно ново предложение, различно от предишните, в смисъл, че се търсят вече структурни решения, така че края на това годишно определене на тарифи, което направим днешно време, може би ще намери едно трайно решение. До, в началото бяхме малко скептични в това отношение, но след е, задълбочен анализ, ние в крайна сметка смятаме, че структурното решение е възможно. Така че доста положително сме настроени към положението на комисията. Като цяло подкрепяме предложението с няколко, разбира се, детайлни бележки но като цяло подкрепяме предложението и едно от основните послания, което всъщност аз имам към Европейския парламент, е, че трябва да се разглежда това предложение наистина много цялостно. Да се разглежда като цяло, а не от е, съставните му елементи. Ние смятаме, че структурното решение ще проработи и ще бъде един от допринасящите фактори за разрешаване на проблема с роуминга. Има обаче няколко допълнителни неща, които смятаме, че можем да включим, за да функционират добре нещата. Нещо, което ще разгледам по-подробно малко по-късно. Аз смятам, че предложението изпуска едно освобождаване на операторите от близки до националните тарифи. Ако те направят това, тогава няма да има нужда от структурно решение. Така че това е едно от нещата, което искам да засегна. На второ място, много говорим за високи цени на преноса на данни, което е вярно, но това, което вижда през последните няколко години, е, че много бързо всъщност падат цените за пренос на данни. Така че виждаме и много нови маркетингови усилия в стремежа да се пускат нови ценови планове за роуминг на данни, които са много интересни. Така че тези цени падат и ние като телефоника смятаме, че до 2015 година пазарът е, на практика ще предостави цени за пренос на данни в роуминг, които са почти същите като тези в страната. Въпросът, който трябва да се зададем, според нас, е, вие като парламент трябва да се зададете всъщност е, смятате ли, че това структурно решение ще функционира или не? Това е основният въпрос. Ако смятате, че структурното решение ще действа, тогава пазарът ще съвали сам цените на дребно. Пазарът ще функционира и на практика тогава няма да има значение какви са ценовите тавани, които въвеждате в регламента. Така виждаме ние нещата, защото няма да значение дали са 20, 25 цента или 55 цента, защото пазарът ще бъде този, който определя цената и тя ще бъде далеч под ценовия лимит. Залагането на предпазни тавани, за да се даде гаранция на потребителите, но според нас е, предложението на комисията по отношение на ценовите лимити е добро. Това, което трябва да се разгледа е тези тавани, които всъщност се залагат, е да привличат нови хора да влизат на пазара. Ценовите тавани трябва да са такива, че наистина да има интересен марш, е, за да може нови оператори да навлязат в пазара. Ако те не навлязат в пазара, изобщо няма да има структура на решение. Ние не смятаме, може, ако вие смятате, че структурното решение няма да върши работа, тогава не го предписвайте не дейте да въвеждате нещо, което не сте сигурни, че ще върши. Защото, в крайна сметка, това е доста скъпо за въвеждане за операторите, особено за по-малките оператори. В този случай трябва да се търси интелигентен начин за определене на цените, но тогава да се откажем от срочното решение. Така че трябва да вземем решение. Вие, като парламент, трябва да вземете решение дали да се търси структурно решение с ценовите ценовите вани, които да стимулират навлизането на пазара или да се прави ценови регламенти. Така че ако разглеждаме различните предложения, които се появяват в парламента, моето впечатление е всъщност, че вече сте избрали второто предложение, където смятате, че структурното решение няма да действа и затова са необходими изключително строги ценови тавани. Разгледайте тази таблица, особено в дясно. Парламентът тук е избрал в този случай при гласови а, е, разговори ценови таван от 10 цента, което е равно на предложението на комисията, ако не бъде въведено структурно решение. Така че тук говоря всъщност за цени, които са много близки до разходите. Чрез GSMA, една независима компания, помолихме да се разгледа един бизнес е, казуса за препродавач на мобилен оператор в виртуална мрежа. И с тези ценови тавани виждаме, че всички тези оператори в виртуалната мрежа, с изключение на тези с изключително ниски разходи, с а, е, изключително малък персонал, повечето такива мобилни оператори просто няма да успеят да изкарат каквато и да е печалбат, да дори няма да могат да си покрият разходите. Така че едно от е, основните послания за мен е да се определят е, разумни ценови тавани, които са отрешаващо значение за успеха. Да се дадат на операторите маржове, които да позволяват навлизане в пазара, защото без тези маржове структурното решение просто няма да действа. И смятам, че това е основният момент. Дори да се определят по-високи цени, те ще подлежат на конкуренция. И ако през 2015 или 2016 стане ясно, се види, че това не действа. От 2016 може да се направи преглед. Така че не е един начин, по който може да се коригират нещата. Едно от последните неща, които искам да кажа. Ние смятаме, че предложението трябва да съдържа и альтернатива. Цената за изпълнение на структурното решение е сериозна няма да е толкова сериозен проблем, ако имате 25 милиона, но ако сте оператор с 300 хиляди клиенти, тези разходи остават същите, но в относителен план те са много по-трудно решими. Същите тези най-малки оператори са обикновено нези, които които са най-гъвкави, така че въпросът е дали можем да наистина да влезем с един план, в който да начисляваме такси, които са много близки до националните. От наша гледна точка това трябва да бъде приветствено, защото отговаря изцяло на програмата за цифровизация на комисията на госпожа Круз, която наистина ще насърчи конкуренцията на пазара, защото тези по-малки оператори ще имат альтернатива да предложат на пазара нещо различно от другите и смятаме, че това е една чудесна альтернатива, която ще позволи на операторите да поемат е, собствената си съдба в ръцете си. И така, в заключение, на първо място, ние смятаме, че структурното решение би могло да действа, ако се приложи правилно. Но то се нужда от е, ценови тавани, които оставят е, достатъчно поле за привличане на инвеститори. В момента смятаме, че тези ценови лимити наистина не биха могли да привлекат нови инвеститори. Може да се, трябва да се вземе избор, дали да се продължи напред с е, ценовия регламент, както видяхме, или да се търси трайно решение, към което се стремим ние. Мисля, че трябва да се е, въведат е, тези освобождавания като цени близки до вътрешния пазар, за които говорих. И ако всички тези неща направим и ги подкрепим сериозно, смятам, че този проблем би могъл да бъде решен. И така, това е приноса. Съжалявам, ако закъснях с една минута. Э, Благодаря. Сега предложението ми е да изслушаме всички. Тук малко ще трябва да се разместваме, за което се извинявам. End of click to exit. Sorry, uh, I'm just going to try to find you. Hello. Okay, the next is uh,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 perhaps first sit down, and then we all. Welcome. And, uh, Добре дошли. Ако сте готови, моля, започнете. Благодаря, господин председател. Първо искам да кажа, че ние винаги сме подкрепили целите на комисията за намаляване на тарифите за роуминг в полза на клиентите. Предполагам, че следващия оратор е ръководител на Трансател и той ще ви обясни как може да се ведат иновации в сферата на роуминга. Моята презентация е съвсем проста. Първо, ние смятаме, че структурното решение, предложено от комисията, е много сложно. То е едно много силно решение на проблема. На второ място смятаме, че пълен достъп може да има вреден ефект на пазара и това, което чух, което е в съответствие с казаното от колегата от телефоника. Така че първо ние смятаме, че принципа на разделянето е много сложен. Това е сложно решение, както за повечето потребители. Те не разбират защо трябва да избират едно решение за а, услуги в а, страната си и, и други услуги за а, чужбина. И всъщност решението е сложно, може би ще струва 10 милиона евро. Искам да кажа, че в миналото сме опитвали подобно решение, но то не беше много успешно. Принципа на разделянето е приблизително сходен няма да бъде ефективно също така и от гледна точка на конкуренцията, защото, както казах, ще има много високи разходи за прилагането а, му. А, тези разходи ще бъдат пропорционално по-високи за по-малките оператори. И в общи линии приемаме предложението на комисията. Много е важно а, името на бранда никой а, не може да произнася някои имена, за това ще бъде много и всъщност е много по-лесно Vodafone, да се произнесе Vodafone Telecom. Не искам да правя реклама във връзка с, с достъпа на Едро, искам да направя пример, да дам пример. тук се предвижда възможност да се предостави на а, потребителя роуминг в Европа. Всъщност това е доста лъжовно. Французи могат да си купят сим-карта от Люксембург и могат да използват европейската система за е, вътрешни нужди, как може да се направи разлика между ирландски гражданин, който има а, паневропейска услуга от Люксембург и един французин, който има достъп до люксембургска сим-карта и я използва незаконно паневропейската система като вътрешна система. В крайна сметка, това няма да бъде достъп до роуминг и ще има въздействие върху пазара. Преди да уточня идеите по този пункт, вече имахме проблеми с подобно предложение на комисията. На първо място ние смятаме, че то противоречи на факта, че пазара на достъп е изключен от самата комисия на национално равнище за целите на анализ на пазара. На второ място смятаме, че това може да попречи на регламента за достъпа и според нас отива твърде далече. Защо? както казах, може да се направи такъв трик френски граждани да използват люксембургска сим карта и да се възползват от достъпа, на който се предоставя в Люксембург и в Ирландия. През юли излезе документ на комисията на страница 35 се казва, че се разглежда а, достъпа на а, мобилните оператори на виртуални мрежи и а, това се предлага да се приложи. Защо комисията обаче отхвърли това решение? цитира се един недостатък. Ако тази възможност не е ограничена до ам, роуминга, тя може силно да изкриви пазара. А, всъщност, предложението на комисията въвежда възможността за истински паневропейски оператори, а самата комисия е написала, че подобно решение ще бъде решение, което би могло силно да изкриви развитието на конкуренцията. Бих искал да посоча също факта, че а, най-добрите фактори а, биха могли да бъдат Google или Apple, защото отново не искам да правя реклама, защото те могат да а, намалят тарифите а, и те биха могли да влязат в е, европейския пазар като мобилни оператори на виртуални мрежи за вътрешните услуги. Но това ще бъде много трудно. Ще може да, много трудно ще може да се прави разграничение между роуминга и националните услуги. Искам да кажа, че с развитието на технологията и с повишаващата се ефективност на 3G и 4G, вече не се плаща на мегабайт или на гигабайт. Не, идеята е да не се плаща за допълнителни а, един мегабайт. Предпочитаме да използваме тарифна схема, както например се плаща за бежичния интернет в хотелите, като се плаща, да кажем, на ден и се използва структурата на ценовите ограничения и с а, фиксирана а, такса за достъп плюс с ниска цена за мегабит. А, такава двойна схема обаче трудно може да се въведе а, и ние трябва да дадем възможност на операторите да въведат а, една уместна схема. Нашата идея беше а, Е, едно доброволно предложение на телекомите да се приложи е, цифрова дигиталната програма за 2015 година. Като идеята е оператора да може да реши или да бъде принуден да събере допълнителна фиксирана а, а, ставка. Това може да бъде пакетна тарифна схема или пред, предплатена. Да кажем, аз съм французин, отивам в Германия, ако е за един ден, да кажем, за едно евро да а, получа географско а, разширение на моята схема това беше използвано в, Франция преди 10 години. Ние просто имахме постоянна сметка. Ние просто трябваше да платим някаква първоначална такса ще бъде възможно, може би, да се въведат истински евротарифи в Европа. Благодаря ви. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir wechseln sofort. Благодаря ви. Да продължаваме направо нататък. Искам да приветствам с добре дошъл Жак Бонифай от Транзател. Заповядайте, имате думата. Voilà. Mm-hmm. What,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 В няколко държави действа нашата компания и а, основно а, сме се насочили към а, хора, които пътуват, а, трансгранични услуги. Вивиан Рединг преди няколко години се опитваше да предложи инициатива. Ние вече 10 години изпълняваме подобни услуги. А, ние сме а, посредници а, между мобилните оператори в виртуална мрежа, а, като посредничим между 70 такива оператори в над 60 държави. Техническата инфраструктура е свързана с 8 мрежи в Европа. Каква е тази услуга? Услугата е а, основана на една архитектура, която е основана на сим-карта за пет номера от пет различни държави. Френски номер, белгийски номер, холандски номер, люксембургски и швейцарски. Имаме различните съответните оператори, Orange, Mobistar и така нататък за останалите държави. Швейцария а, също е включена. Швейцария а, ми е предоставила също номер, макар че тя не е в Европейския съюз, но Швейцария действа в същия контекст. контекст. А, на крайния а, потребител се дава един абонамент, а, като това включва и роуминг. Това е от економически причини. Обосновано, за да може бизнесът да ни е устойчив, ще разширяваме в Съединените щати и в Израел бизнеса си. Там ще предлагаме местни такси за европейските граждани. Все още не сме го направили, защото нямаме достатъчно начален капитал. В момента всички французи, които ходят да работят ежедневно в Швейцария и в Люксембург, ползват тази услуга. Даваме 50% економия по отношение на роминга и основната тарифа е 95 евро на месец. А пък разходите за придобиване са 300 евро. виждам, че разходите ми за придобиване се възвръщат за 12 месеца. Подобни а, економически данни са ключови, когато се опитваме да изчислим а, какъв да е ценовия таван за роминга, както на едро, така и на дребно. Това работи както в Европа, така и извън Европа, както казах. Чудите се сигурно защо Транзател не е по-голям, защо има само 10 000 абоната. Много е проста причината. Много пъти сме се опитвали през годините да навлезем в Великобритания, Германия, Испания, Италия, но никъде не беше възможно започнахме да работим само във Франция, Холандия, Белгия, Люксембург и наскоро в Швейцария. Между другото, 7 години ми отне да сключа сделка в Швейцария. Освен това, факта, че не можах да а, сключа а, сделки за роминг с оператори в Германия, например, с няколко оператора в Германия се опитах да предложа по-добра ставка за френските или белгийските си потребители, които отиват в Германия, но не ми бе позволено да направя това и основната причина за толкова ограниченото ми портфолио, така да се каже, на потребители е, е точно тази, че не успявам да сключа тези споразумения. Само 10 000 са потребителите. Срещал съм се с европейските институции, с Vivian Рединг. Аз не съм искал за, да има регулаторни намеси, а по-скоро публично становище, в което да се каже, че мобилните оператори в виртуални мрежи са добро решение. Същност Транзател не е единствената компания в този сектор. Познавам още няколко компании, които обаче банкротираха мобилните оператори в виртуална мрежа са един добър вариант, който би могъл да проработи, но на нас ни трябва малко подпомагане, малко подкрепа, за да може тези мобилни оператори в други държави да бъдат насърчени, окоръжени да сключват а, такива сделки, като това би било подкрепено като а, инициатива, ако има от страна на европейските институции някакъв вид а, публично становище или а, декларация. Съвсем набързо трите структурни а, решения, които се предлагат, има а, и четвърто решение, в което при нас работи в Транзател от 10 години, затова трябва то също да се включи в разглеждането. А, смятаме, че а, това е слабо решение, защото най-силната конкуренция води до най-силни доставчици. А, което а, е опасно в Европа е а, разбиването на услугите по категории. А, за да може една компания да даде отлична услуга на а, своя потребител, трябва да действа като Apple и като Google. Според мен, а, такова разбиване на услуга, услугите само ще улесни Apple и Google. Не съм сигурен, че а, това ще намали дефицита на Калифорния, но все пак а, ще помогне в тази насока. А, също така за американците, за китайците това би било много хубаво, когато идват в Европа, защото ще ползват се едно местна ставка, местна цена, или пък европейците, когато пътуват в Китай, в Канада или Съединените щати, ще продължат да си плащат високите сметки. Така че наистина не съм сигурен дали това е добро решение от гледна точка на баланса. Също така е много сложно да се осъществи, ако се ползват посредници между мобилни оператори. Това според мен би било улеснено до голяма степен сега да преминем към економическото пространство за а, доставчиците на роуминг. Ако човек а, установи нова фирма само за роуминг, трябва първо да набере някакъв капитал, защото а, трябва да изгради инфраструктура, техническа, също така кол-център за обслужване на клиентите, което а, се нуждае от пари. След това трябва да привличаш клиенти, трябва да рекламираш слугите си а, и така нататък. Има си разходи, които първоначално трябва да се покрият и да се контролират. Ако има такива доставчици на само на Роминг, които се с, конкурират с мобилни оператори в виртуална мрежа, има големи марки като ам, Водафон, които а, действат на различни пазари. А, големите а, марки се а, конкурират доста по- ефективно, защото минимум 20% се намаляват разходите. Докато ако имаш по-малък бизнес, минимума на намаляване на разходите са 30%. Аз ако не съм 30% под цените на съответния мобилен оператор, не, няма да продавам. А, така че а, този нов бизнес трябва да генерира, да създаде ам, конкуренция трябва, а, понеже това ще привлече много голямо внимание от страна на потребителите, разходите от а, първоначалното придобиване да бъдат а, възстановени, да се възвърнат в рамките на най-много 12 месеца. Ако погледнем структурните а, решения, които се дават за имси, ще видите, че няма начин човек да е конкурентен особено за цените на, на дребно, когато те отиват а, още по-надолу и надолу. Сега отивам директно на заключенията. Европа иска да постигне а, едно от две неща. Да насърчи сътрудничеството и да а, приеме да изчака няколко години, за да види какво ще е въздействието, или пък да намали съответно ценовия таван и да мине към напълно регулиран пазар. Транзател в момента е пан-европейски оператор, което се основава на решенията ИМСИ. Това е нещо, което може да се докаже като ефективно. Моето решение вече съществува и то може да бъде доказано като ефективно, за разлика от структурните изменения, структурните мерки, които все още не са введени, не се знае какво ще стане с тях. Вече съществуващите мобилни оператори в виртуалната мрежа могат да се използват за тази цел и това да има непосредствен ефект върху пазара. И накрая трябва да внимаваме, че ако регламентираме твърде много нещата, няма да дадем възможност на компании, които са извън Европа, да а, осъществява добра стопанска дейност, е, да дава добри цени за неевропейците, да внимаваме парите да не изтекат от Европа на други места. Благодаря ви много и съжалявам за закъснението. Äh, много ви благодаря за презентацията. Сега ще дам думата на Тони Шортхол. Той взе мястото си, компютърът е включен, така че господин Шортол има думата. Thank you, Chairman Royal. Thank you. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Либлер и госпожа Корова. Благодаря и на всички депутати за възможността да говоря днес. Разбирам, че е висока привилегия да, привилегия да говоря пред вашата комисия и благодаря за това. Благодаря и за работата по предишния регламент. Аз съм бенефициент е, от всички тези неща, както и всеки европейски граждан. Смятам, че заместник председателят Крус на всички направи услуга, като определи до 2015 година да се намалят така цените. Имам три неща, които искам да кажа. На първо място, смятам, че на лице е структурен проблем на ниво продажби на едро. Там, където виждаме множество, множество мрежи, с е, маргинален трафик, обикновено виждаме много ниски цени. Това е точно което се вижда и в контекста на националния роуминг. Тогава защо не виждаме това при международния роуминг? Аз смятам, че проблема, който съществува е въпрос на балансиране между входящ и изходящ трафик. Причината, заради която аз съм тук днес, е, че аз написах редица доклади през 2010 години, в които посочих е, балансирането на трафика като основна част от проблема и мисля, че до голяма степен това бе прието както от комисията, така и от Берег. Цитирам страница 14 от е, работния документ на комисията, който бе споменат преди. Преговорите по принцип е, се развиват около споразумението за балансиране на трафика, след което за прилагане на маргинална такса за останалата част от трафика. Докато договорната цена за небалансиран трафик е, може в такива случаи да представлява 40% по-малко от регулирания таван, това нещо не се вижда в статистиката. Берек е, в своя е, доклад споменава същото явление и казва, на практика остатъчният трафик е само този, който е предмет на сериозна конкуренция. Следствието е, че по-малките оператори, които имат сериозен стимул е, да печелят е, трафик на ядро и които могат да предложат ниски цени, на практика биват изключени от пазара. Госпожо Нибър, вие попитахте в началото как можем да създадем конкуренция на този пазар и споменахте сектора на въздушните превози. Нека да ви напомня германски случай Ахмед Сеид. мисля, че подобни са възможностите и пазара на роуминг. В е, своите доклади аз предложих се спре балансирането на трафика, но то бе преценено като изключително трудно или непрактично. Така че нека за сега да оставим на страна този въпрос. Пазарите на Едро много често не могат да подкрепят самоподдържащи се конкурентни резултати. Достатъчно е да помислим за LLU или MTR. Когато те не са конкурентоспособни или не се самоподдържат, Регулирането обикновено създава цени, които подхождат към ориентиране на цените към пазара на едро. По този начин се защитава потребителите, но цените се прехвърлят към крайния потребител. Берех мисля, че е свършил героична работа за определяне на разходите, но наистина на базата на много ограничени данни. Те също така казват, че резултатите са много консервативни. Аз мятам, че разходите, които са посочени, на практика са над реалните разходи при търговията на Едро. Мисля, че това надвишение въжи най-вече при роуминга на данни. Вече имаме редица оператори, които предлагат цени, за, цени на дребно между 1 и 5 евроцента за мегабайт. Аз познавам нов участник на пазара в Польша, който предлага 5 е, цента на мегабайт на реципрочна база. Дали хората се втурват е, към тази цена? Не. Не защото това е наистина проблем на балансирането. Аз обаче също съм наясно, че има редица споразумения с различни оператори на цена 5 цента на мегабайт, които вече съществуват и някои от тези оператори са днес тук. Тоест, да говорим за такси, които са многократно по-високи от тези на пазара, е неправилно, неуместно. По отношение на предаване на гласи СМС, госпожа Ниблер е много близка до това, което, към което се подхожда към разходите в нейните предложени изменения. Но все пак това е по-низко от е, предложеното от Берег. Ако цените на едро се приближат е, до разходите, тогава може да се направят паневропейски предложение на дребно. И това беше първоначалната цел и според мен тя е постижима в рамките на определени граници. Ако разгледаме американския пазар, например, панамериканските е, оферти не са безгранични. Няма оператор в САЩ, който да има панамериканска мрежа. Всеки един от тях използва роуминг услуги, малко или повече, и определено другите оператори извън големите четири трябва да се съгласят с тях. Тези четири големи оператори в Северна Америка имат договорни ограничения, които казват, че ако, ако непрекъснато подлагаш роуминг своята е, мрежа домакин, по този начин ще отблъснеш договорите. Така че по някакъв начин пан-европейска оферта трябва да се получи на определено ниво. Второто, което искам да посоча, е, че за разлика от е, нивото на едро, където е се предлага само едно решение, то е ценовия таван, имаме две конкуриращи се решения, които са предложени на ниво услуги на дребно. Това са ценовите тавани и структурните мерки. Структурните мерки, които се предлагат, се предлагат единствено, за да може е, таваните на цените на едро да се прехвърлят на потребителя на дребно. Трябва да се намери добро равновесие между много ниските цени на дребно, които ще ограничат възможността за навлизане, както спомена и Трансетел. И отново, определението на много високи цени на дребно пък ще служат като ценова цел за пазара. Мисля, че трябва да се остави достатъчно място между цената на дребно и цената на дребно, за да може да влизат нови участници. И ако се направи това, мисля, че ще навлязат нови участници и ще видим наистина повишаване на конкуренцията. Високите ценови табани на дребно са подходящи, за да се осигури достатъчно економическо пространство, за да действат структурните мерки. Така че тогава регламента за цени на дребно може да бъде оттеглен. ако не се развие конкуренция срещу съществуващите оператори или при е, навлизащите на нови участници, е възможно тогава да се въведат по-низки ценови тавани след 2016 година. И смятам, че всъщност след тази дата няма защо да се определят от сега цени. Имайки предвид ограничените амбиции на структурните мерки, които са просто да се прехвърлят намаленията на цените на едро на цените на дребно и разходите за внедряване са много важни съображения. Следователно смятам, че единното решение на ИМСИ изглежда, че е най-доброто. И накрая искам да кажа, че според мен можем да постигнем целта на паневропейски оферти до определено лимит, разбира се, ако правилно определим цените на едро и смятам, че това трябва да бъде наистина начинът за активиране за отслабване на регулирането в бъдеще. Благодаря много. Сега преминаваме към следващия и последен оратор, госпожа Штайнерова. Надявам се, че съм произнесъл правилно или почти правилно вашето име. Вие сте последния ни оратор. You, Много благодаря, господин председател, госпожо Ниблер и госпожо Рита Корола. Първо искам да ви благодаря за възможността да говоря тук пред вас и да споделя нашите възгледи за предложението на, за следващия регламент за роуминга, тъй като този текст е много важен и цените на роуминга са много важни за потребителите. Ще се опитам да отговоря на въпросите ви, макар че ще насоча вниманието най-вече на гледната точка на потребителите. Позволете ми да започна с една по-широка картина. По-голямата мобилност вече става важен, важна услуга, но роуминга продължава да бъде бариера. Роуминга все още не е достатъчно интегриран пазар. Когато разглеждаме пазарите, 4,5 години след влизането на регламента Роуминг европейските потребители продължават да плащат свръхвисоки цени за роуминг услугите и не могат с увереност да използват своите мобилни телефони в чужбина, страхувайки се от високи сметки. Това беше отразено в 2010 година. Сега какво се предвижда? за бъдещето. Бихме желали да накараме европейските потребители да се чувстват по-уверени, когато използват мобилните си телефони в чужбина. Ние смятаме, че трябва да бъдем по-амбициозни, да изберем по-практичен подход при премахването на ставките за роуминг. И за това разглеждаме сегашното предложение за регламент за роуминга като важна стъпка, но само като стъпка. Сега няколко думи за разделенето. Няма да обсъждам кое решение е най-добро. В общи линии смятаме, че разделенето, съчетано с, с достъп до роуминг ам, на едро, е едно решение. Също така трябва да отчетем и непрекъснатото увеличение на трафика. Също така смятаме, че сегашният текст трябва да се основава на подход, който е неутрален по отношение на избора на технология както предлага и госпожа Ниблер в проекто доклада. Трябва да се спазват само няколко принципа. От наша гледна точка основните принципи са, че техническото решение трябва да бъде економически изгодно, трябва да бъде проектирано така, че да е удобно за потребители и да бъде оперативно съвместимо. А сега как можем да накараме потребителите по-уверено да използват роуминг? Много е важно да се има предвид, че разделянето ще въведе нови елементи и ще изисква промяна на навиците на потребителите. Затова трябва да ги информираме за възможностите да изберат альтернативен доставчик, трябва да имаме ясна, разбираема и прозрачна информация относно цените, за да не се заблуждават потребителите, както и ясни условия. Всякакви реклами на оферти за роуминг и маркетинг би трябвало да отговарят на законодателството, да спазват законодателството за защита на потребителите. Във връзка с регламентирането на цените, разделянето гарантира гарантиращо достъп до роуминг на Едро е обещаващо, но то не е достатъчно. Следователно е необходимо да се регулират и цените. Имаме и конкретно предложение за регламентиране на цените. От гледна точка на цените за гласов роуминг и за роуминг услуги изобщо, мислим, че цените трябва да бъдат ориентирани повече към изискванията на потребителите. Връзка с гласовите услуги би трябвало да определим определена е, цел, ако искаме да сведем роуминга до нивото на местните цени, смятаме, че трябва да се започне в 2012 година с 0,15 евро. Ако разгледаме а, средната цена за минута в моба, мобилната комуникация, а, нямаме резултати за 2010 година, но предполагаме, че ще бъде под 7 цента, а, което беше за предишната година. За SMS и роуминга трябва да бъде ориентиран към разходите. Цената трябва да бъде между 1 и 2 цента и вече някакви а, допълнителни разходи, защо трябва да има такъв огромен марш? Затова ние предлагаме 7 цента като уместна отправна точка от 2012 година нататък. Във връзка с данните, приветстваме решението на комисията да въведе тавани за роуминга на дребно. Това е 90 цента за мегабайт, но това е твърде високо. в някои държави можем да установим 5 цента за мегабайт. Защо тогава 90? процента. Трябва да запазим някакъв марш, но марш от повече от 100% едва ли е уместен. И последното нещо, което искам да кажа, се отнася за прозрачността и как тя се орежда в ревизирания текст. а, европейските потребители са защитени, а, когато пътуват вътре в Европейския съюз. да може обаче потребителите да бъдат защитени срещу шок в телефонната сметка, те би трябвало да а, имат право и на роуминг и извън Европейския съюз. Това се отнася както за предплатени, така и платени в последствие услуги. Сега във връзка с приложението на разделянето, ако решим да го приложим, е, може би а, ревизирания текст а, за 2015 година може би малко а, изб... малко по-рано приложен, би трябвало да оцени много внимателно функционирането на пазар, да видим дали той работи добре и а, да предложим едно по-добро решение. Благодаря. Благодаря. Искам сега да приветствам Малкъм Харбър, председателя на Комисията по външния пазар. Благодаря ви за презентациите. Сега вече преминаваме към въпроси и отговори. Нямаме много време. Искам да ви помоля за бързи въпроси и за точни и кратки отговори а отговори. Първо за господин Рубик. Благодаря ви. Мисля сега за принципа на а, задължително пренасене на съответните данни. Всеки оператор а, ще трябва да го изпълни, как това ще бъде изразено а, в цените този принцип на must carry, че трябва да се осъществи задължително тая услуга. Казвам се Кристиан Амстрюнг, член на Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите. Чух а, изложението на телефоника, вие подкрепяте предложението на комисията. А, три 300 евро на 1 гигабайт, след това 200 евро, след това 100 евро върви прогресията като намаление за 1 гигабайт. Вие, пред... Вие казахте ограничение 10 евро за 1 гигабайт, защото вече има такива цени на пазара. Това обаче, според мен, доста така неразумно като предложение. Защо смятате, че 10 евро а, като ценови таван не е разумно, бих попитал аз. В Германия а, чух, а, че има някаква цена 8,80 на гигабайт. Телефоника а, съм доволен да съобщя, че има още по-добра оферта за испанските а, потребители, 2 гигабайта за 12,6 евро, т.е. за гигабайт е 6,3 евро. Така че 6,25 за испанците е добре. Защо смятате, че 10 евро е неразумна цена като таван за продажбата на едро? Господин Кели. Благодаря ви. Интересни презентации. Различни гледни точки бяха споменати, в зависимост от това откъде идват хората. Съвсем кратко пояснение за задаване на ценови тавани много близо до домашните тарифи. Има една опасност, ако разходите за роминг са подобни, на домашните цени. Тогава картели може да се разработят и тогава цените ще скочат. Нагоре. Трябва да си спомним, кога за първ път въведохме ценови тавани. Имаше а, тогава някои от заинтересованите страни, които ни изправиха пред Европейския съд. Мисля, че ролята на Европейския съюз ще бъде много важна в този смисъл. Дан Дел Кастио. Госпожа Дескалтио. Uh, Мисля, че всички се целим към едно и също. Драматично да се намалят цените на дребно. Говорим най-вече от гледна точка на потребителите на пазара за роуминг. В този смисъл всеки път, когато вземе някой думата, казва, че а, нещата са по-добре, когато говорим за операторите на домашния пазар. Тоест трябва да се стремим към а, цените на националния пазар, които съществуват и роминга да се доближи до тях. В този смисъл искам да задам въпрос на първия оратор, който представлява телефоника, Робърт Морик, малко да поразработи е, въпроса за альтернативите за цени близки до домашните. Това по принцип звучи много привлекателно, но на нас ни трябва някакво сбито, но в същото време информативно е, изложение по този въпрос. Господин Чичестър. Благодаря, господин председател. Благодаря на ораторите този следобед. Искам да започна със следното. Някои от коментарите, които чух, бяха свързани с различни предложения за изменение на предложението от страна на комисията. На мен ми звучаха изключително осложнени, но това е един силен аргумент да се отървем от целия процес. Това е първото, което искам да кажа. На второ място ме привлича особено предложението за изключване, освобождаване на задълженията за онези оператори, които предлагат цени, които са близки или същите с домашните цени, което е едно и също с това да се отървем от цялата тая дискусия, да, въобще да не го обсъждаме. Обаче нещо, което нас ни тормози много повечето от нас е да ни таксуват за получаването на обаждания, което не е по наша воля, по наше желание. За нас, членовете на нашата група, е по-хубаво да се премахнат всякакви такива разговори за входящите разговори при роуминг. Едно, един предговор а, към а, въпроса ми, а, да кажа, че ме притеснява това, което казаха представителите на индустрията, че харесват предложението на комисията. Това ме притеснява ние като законодатели как можем да засилим конкуренцията, е въпроса ми, без да отиваме на микрониво да управляваме ценовите тавани. Искам да чуя някои предложения за решения от страна на бизнеса. Дали могат те сега да упражнят предприемаческите си и технологични умения, за да решат този проблем? Госпожа Ниблер? Благодаря, господин председател. Два-три въпроса към нашите експерти по отношение на структурните мерки. Подобно на господин Чичестър, малко се обърквам. Ако погледнем принципите на открит достъп и задължение за пренос, Трансател казаха, че много трудно да сключат сделки за роуминг в някои държави трябва наистина да има спазване на принципа за задължителен пренос и за отворен достъп. Други колеги, господин Мурик от Телефоника, например, казаха, че са за структурните мерки по принцип. Той говори и за маржовете на цените. Това също нещо, което трябва да се обсъди. Господин Форест не харесва пък толкова много структурните мерки много голям разнобой имаше в подходите и за това като законодатели това ще ни осложни много работата. След това техническите решения, двойно имси, множествено имси и местно разбиване на услугите, явно така ще се дадат преференции на оператори извън Европейския съюз, което ще намали конкуренцията. Аз ви давам становището си възоснова на чутото днес. Ние като законодатели не знам по какъв път трябва да поемем. Съгласни сме по целите, но как да ги постигнем? Съгласна съм с мнението на господин Чичестър. Как наистина да постигнем по-голяма конкуренция? И втория въпрос. трябва да чуем нещо за домашните разговори. Как се стига до тези фантастични ставки, тези цени, когато има трансгранични тарифи, които са 20-30 пъти по-високи? Някакси не разбирам защо това е така. Защо не може да има разумен баланс, разумно съотношение. Вие говорихте за баланса и в крайна сметка нашите потребители трябва да имат цени, които могат да си позволят. Госпожа Корола има думата. Много благодаря. Колегите няколко пъти вече споменаха тези чудесни оферти на националния пазар. Моят въпрос към операторите е следния. Сигурни ли сме, че вътрешните оферти наистина отразяват реалната себестойност. Могат ли да бъдат толкова ефтини, просто защото операторите покриват разходите си от печалбите или маржовете, които получават от роуминга? На мен не ми е ясно каква е ситуацията, но може би вие бихте могли да ми обясните. Благодаря. Благодаря. Нека сега да чуем отговорите от експертите които желаят да се изкажат. Може би не всеки ще иска думата, но нека да започнем от мое дясно. Ако не желаете да се изказвате, не се чувствате задължени. Благодаря, Роберт е, Мурик от е, Телефоника. Няколко въпроса бяха зададени пряко към мен, така ще се опитам първо да отговоря на тях. Чух един въпрос. Защо ценовите тавани на едро за пренос на данни са били толкова високи. Откровено казано, Роуминга на данни е относително скъп и всички оператори разбират, е, че когато видите тази, на промяна, тази промяна на пазара, наистина цените на роуминга от 2008 на сам са падали с по 50% годишно, така че конкуренцията на този пазар всъщност се започна да действа. Защо започва да действа? Защото много клиенти в днешно време имат смартфони. Искаме да стимулираме тези клиенти да си включат телефоните и да ги използват. В сравнение с преноса на глас, където ако намаляваме цената, на практика не виждаме по-високо потребление. При данните точно обратното. Има ценова еластичност и виждаме хората да използват все повече телефоните ако се свалят цените. Поради това наистина пазара реагира и прави точно това, което се изисква. Разбира се, това не става от днес утре. Това са неща, които стават на етапи. Както казах, ще стигнем до ценовите равнища, за които всички вие се надявате, но това ще стане с времето. Ако дадете възможност на пазара това стъпка по стъпка ще стане в 2015. Мисля, че ще постигнем тези цели. Какви са действителните разходи за пренос на данни, откровено казвам, не зная. Съвсем честно ви казвам. С различни продукти за пренос на данни има. Някои са от машина на машина с определен трафик на данни, които са много по-скъпи, отколкото дълги сесии за пренос на данни. Така че наистина не ми е ясно, зависи много от технологията, технологията която се използва, от вида услуга, която ви се предоставя. Но цените все пак вървят до правилната насока. Госпожа Пила де Кастио зададе въпрос за ценообразуването близко до националните тарифи. Това, което имам предвид тук, все още не е съвършено дефинирано. Това, което имаме предвид е сходно на казаното от колегата преди малко, но има различни формули, с които могат да излязат операторите, които по принцип ще дадат на клиентите цени, които са много близки до тези на националния пазар. Сега в момента си измислено, но представете си 30 дни безплатен роуминг или за едно евро на ден да можете да ползвате колкото искате роуминг. Предложение от този род, например. Това, което имаме предвид, е да не искате да ограничавате формулите за цени на дребност, които могат да излязат операторите. По-скоро трябва да дадем работата на Берег, да даде някакви насоки, какво означава близо до националните цени, какво влиза в тези параметри. И тогава, ако един оператор направи това, вече ще има конкуренция от страна на национален оператор, да кажем един испански оператор ще предложи тези цени и това ще окаже натиск върху другите испански оператори, които да излязат или с по-добри такси на базата на структурно решение или да направят нещо подобно. Така че по този начин ще въведете страшно много конкуренция на пазара и по този начин но тогава операторът е този, който решава дали да премине към структурно решение или към предлагането, нещо, което е близко до националната цена. Защо казвам близо до националната? Защото все пак има разходи и винаги ще има разходи, свързани с роуминга. Господин Чичестър спомена, когато получавате обаждания, защо се таксува. Ами защото и това струва пари. Това е свързано с такси и с разходи и тези разходи трябва да бъдат е, покрити. Госпожа Ниплер, Ниплер попита защо таксите за роуминг са по-високи, отколкото за нормален разговор. Откровено казано, от моя опит мога да кажа, че отговор е свързан с економиката и е свързан с ценовата еластичност. Доста сложно звучи, но ако попитате един клиент какво би предпочел много ефтини национални цени, които плаща и същевременно да плаща по-високи цени за роуминг или да плаща малко по-високи национални цени, но да не плаща роуминг, повечето клиенти биха предпочели много ниски национални цени. И точно там е конкуренцията. Като оператор, човек е, прави рационално ценообразиране, като по този начин поставя цена на роуминга, а конкурира основно на ниво национални услуги. Това е всъщност нормалния отговор на този въпрос. Форест от Телеком. Искам да довърша това, което казаха колегите. Защо са толкова високи тарифите за роуминг? Защото сме в света на GSM-ите, където цената на една минута беше много висока, просто защото технологията още не беше ефективна и защото бизнес е, модела на роуминга беше точно такъв, на минута или на мегабайт. С е, новите технологии, с е, ширината, широколентови обхват, достъпът ще става все по-голям и искаме да убедим комисията, че трябва да се разработи нов е, бизнес модел, който да отчита това какво трябва да плаща клиента. Когато един клиент в Франция да плаща за достъп до цялата или до обхват за цялата територия на Франция, но когато е в роуминг, да плаща на практика за това, че не плаща за допълнителните инвестиции в по-широката мрежа, а не толкова за повечето допълнителни минути. Защото това натоварва мрежата. Има разлика и между потребители, които ползват много трафик и тези, които ползват по-малко трафик. Дали да бъде доброволно или задължителна тази допълнителна такса за разширяване на географски охват. Пример, един френски клиент, ако иска да бъдат охванати няколко други страни в е, неговия обхват, е, той ще плаща определена цена, която обаче е обвързана с всичките услуги. Тогава вече ще има конкуренция между операторите за правилното ниво на тази допълнителна такса. И това е най-добрият начин за постигане на целите на програмата за цифровизация, просто да няма една и съща цена за национални услуги и роуминг, а по-скоро допълнителна такса за достъп до цялостна европейска мрежа, което вероятно ще доведе до нормалните ценови равнища за целия Европейски съюз. Roaming and roaming Jacques Бонифе. And there were no incentive to uh, stimulate competition. А, трябва всъщност да се стимулира конкуренцията. След а, роуминг 1 и роминг 2 общо взето хората казаха, я дайте да има местен достъп, за да мога да си разработвам бизнеса в тази държава. Има хора, които не са като мен, които смятат, да кажем, да се намали натиска от Европейската комисия, Европейския парламент и така нататък. Сега роуминг 3 е различен, защото конкуренцията е в текста на новия регламент. Така че трябва да решим дали да стимулираме конкуренцията и да изчакаме малко време, да видим тя да се случи тази конкуренция, поне две години според мен са необходими за това. И а, след това не може да има ценови таван, защото ще убиете конкуренцията, защото а, 2011, 12 и така нататък не е лесно да се наберат средства заради бюджетите и така нататък. Не може да кажете искаме конкуренция, искаме а, съответните местни такси в а, държавите и в Европа, но не бива да се преструваме, че а, конкуренцията ще се случи и така. Конкуренцията се случва с времето, за да може компании като моята и някои други да си развият бизнеса. Благодаря. So, um, sorry, just on the, the, the question from Mr. Искам да отговоря на въпроса на господин Чичестър и на госпожа Ниблер за насърчаването на конкуренцията. Съгласен съм с колегата от Транзател. Трябва да се даде шанс на конкуренцията да проработи. За да стане това, трябва да има достатъчно а, разлика между а, цената, ценовият аван за а, продажба на едро и за продажба на дребно. Ако се опитваме обаче да постигнем конкуренция на, при цените на дребно, в момента не са предложени никакви мерки, които да а, стимулират такава конкуренция при продажбите на едро. Много интересно е, че плюс-минус 1-2% операторите, държавите членки, когато техния национален пазарен дял е а, свързани с определен пазарен дял за роуминг, това няма смисъл. Трябва всеки да покрива целия пазар. Това е един казус, свързан с конкуренцията, който трябва да получи своето внимание. Съвсем кратък коментар във връзка с конкуренцията и ценовите тавани. Според нас е възможно да има конкуренция дори при по-низки тавани. Какъв, какъв е справедливия марш? Може да го обсъждаме това часове наред. 100% според мен си е множко като марш и е възможно до голяма степен да има конкуренция. Кратък коментар. През 2000-та година основах своята компания на принципа на роуминг, арбитражен бизнес плащ, плащах хиляди евро а, за а, някакъв си там роуминг. Преди това работех за Алкател и така нататък. Правих много пари с тях. А, това не е лесен въпрос. А, хубаво е да имаме дебат, но наистина пред нас да има една екселска таблица, да си имаме един бизнес казус, а не просто така да си хвърляме твърдения наляво и надясно. Много благодаря. Искам в крайна сметка да чуем а, господин Ниблец от Берек, вероятно и вие искате да коментирате, да отговорите на някои от въпросите. Благодаря, господин председател, за това, че поканихте Берек да сподели мисли а, по тази така много богата гама от въпроси. Ще избера само няколко от многото, които бяха зададени. Ще започна с Тони Шортхол и неговите коментари за Берек. Не знам някой да е наричал Берек герой преди и героични неговите усилия, за това съм му благодарен, но сме съгласни, че прогнозите, които Берек прави за разходите са консервативни, защото действахме с данните, които ни бяха на лице, но съм съгласен с това, което бе казано. Когато чуем за тарифите при цените на дребно, на национално ниво, за данните по-конкретно, тогава може да се стигне до заключението, че следващия път, когато Берек преразгледа цифрите възоснова на по-актуални модели на ценообразуване, които в момента не, нямаме на разположение, освен в една-две държави, моята интуиция е, че ще стигнем до много по-низки цифри, отколкото в момента сега имаме. Това ми подсказва нюха. В момента нашите данни се основават, нашите заключения се основават на данните, с които разполагаме. Това, което Тони каза, че по негова гледна точка, ако се свалят достатъчно цените за продажба на едро, тогава компаниите ще започнат да предлагат паневропейски тарифи, при които цената за роуминг ще е горе-долу същата с тази за услугите в съответната държава. Дали това ще се случи, не знам. Обаче е, знам, че това няма да стане, докато не се снижат и то до голяма степен цените на едро. Това е предварителна предпоставка. Трябва наистина много значително да се е, снижат е, тарифите за продажба на едро, това, което се предлага в доклада на госпожа Ниблер и дори още по-низки в дългосрочен план. Говорим за конкуренция в пазара на дребно. Трябва да се подчертая, че структурните мерки са един от начините за въвеждане на конкуренция на пазара на дребно, но не са единствения начин. Ако имаме наистина оферти на паневропейски тарифи от някакви разрушителни сили на пазара, тогава това е друг начин конкуренцията да се а, доведе на този пазар, като се мобилизира конкуренцията, която вече виждаме в много държави на местния пазар. А, нека да го видим и на пазара на роуминг това. Също така ще се опитам да отговоря на въпроса на госпожа Ниблер, защо са толкова високи цените на дребно на роуминга. Господин Мурик от Телефоника даде економически отговор на въпроса. Аз ще дам по-прост отговор, защото в момента могат да се отърват с тези високи цени компаниите, да, да им се размине и докато няма конкурентен натиск, те ще продължат да си таксуват тези високи цени. Това може да се реши или чрез конкуренция, или чрез ценови тавани. Това е единствения начин, по който тези цени могат да паднат. След това искам да мина на тази дилема, която се спомена от някои от депутатите, а и от панелистите, а именно кой е най-добрият начин да се снижат цените. Това е въпрос на политика. Берек подкрепя с две ръце конкуренцията там, където тя може да се въведе, но не сме чак религиозни а, по отношение на а, конкуренцията. А, по-скоро тя е средство за постигане на определена цел, а не е само цел. А, това а, може да се въведе, за да се постигнат по-добри цени, по-добра услуга за потребителите. Това е крайната цел. Има широко казано два подхода, както много хора казаха. Можете да се, може да се снижат много а, ниско ценовите тавани, което е така по-брутално решение, или пък да се насърчи конкуренцията и да се надяваме, че конкурентните сили ще си свършат работата и ще регламентират цените, ще регулира цените в дългосрочен план. Берек подхожда така по-внимателно дали това може да се случи на практика или не. Огледахме всички структурни решения, които в момента съществуват. Усъвършенствали сме анализа си възоснова на тези решения, но сме доста предпазливи. Не казваме, че няма да се случи. Даже има голяма вероятност това да стане за унези, които често използват роуминг, те според мен могат да очакват а, добро развитие на нещата по отношение на цените на роуминг, роуминга, но за унези, които са масови потребители на пазара, а, това е малко по-съмнително. Дали конкуренцията ще доведе до по-низки цени, малко се съмнявам, поне в средносрочен план. Това е всъщност дилемата. И като последица от това, според Берек, ценовите тавани, предложени от комисията, са доста щедри и не защитават достатъчно потребителите срещу е, възможността, която не бива да се подценява, конкуренцията да не се случи и да не вземе връх в краткосрочен план. Затова Берек приветства подхода на двамата докладчици да се снижат ценовите тавани, да са по-низки от тези, които по-рано предложи комисията. Съвсем накратко искам да спомена още два въпроса, повдигнати в дискусията. Имаше позоваване на проблема, тъй наречен Apple Google. Това е до голяма степен политически а, въпрос. Не е работа на технократ да я коментира тази работа. Ще ви дам обаче технократски анализ на този въпрос. Ако тези големи играчи, откъдето и да идват те, влезат на пазара и окажат а, конкурентен натиск, това е добре за потребителите. Това е и част от отговорностите на Берек да разгледа и това решение. И накрая идеята за освобождаване от определени задължения. Предложението компании, които са готови доброволно да предложат тарифа, при която цената за роуминг е близо. Разбира се, трябва да обсъдим какво означава близо. Трябва да има разумни указания какво означава близо. Значи, ако има такава тарифа за роуминг, която е близо до домашните цени на разговорите, те трябва тези оператори да бъдат освободени от задължението за разединяване, за разделяне на услугите. Това е интересна идея и доста голямо а, конкурентно предимство, според мен, ще постигне това, което всички тук в залата искат да постигнат. Тоест, домашните цени да са близо до роуминг, цените за роуминг, за да, не може, за да може потребителите да не се тревожат къде и кога използват телефоните си, когато са в чужбина. Има някои е, неща, които трябва да се доизяснят. Това може да проработи много по-лесно там, където е, са високи е, домашните цени, отколкото в държави с ниски е, местни цени този смисъл е по-трудно да се постигне такова сближаване, където цените за достъп на едро са много по-високи от домашните цени. Ще ви разкажа за работата на Берек миналата година. Държавата с най-високи цени за гласов роуминг. След малко ще приключа, господин председател средно беше 70 цента на минута, а, като най-низката цена за държава е 2 цента на минута, има така държава, така че лесно е да се въведат а, такива близки до домашните цени а, роуминг услуги, а, е, когато цената е 70 цента, а не 2 цента. Um Много ви благодаря, наистина трябва да внимаваме с времето, за да не излизам от графика. И така за последни изказвания. Госпожа Корхола. И след това госпожа Ниблер. Госпожа Корхола, много ви благодаря. Благодаря ви за интересните презентации. Сега наскоро ще ви представя на своите насоки в комисия ИМКО. Разглеждайки ефекта от сегашния регламент за роуминг, можем наистина да видим, че наистина са намалени сериозно цените както за роуминг, така и за СМС-и. Цените на дребно обаче все пак остават близко до максималните тарифи на роуминга, определени от Европейския съюз и наистина липсва конкуренция. Комисията посочи в своите цели за Европейската програма за цифровизация, че разликата между роуминга и националните тарифи трябва да доближат 0 до 2015 година. За да се доближим до тази цел, е необходимо да се намери решение, което гарантира конкуренция и ефективно функциониране на пазара на роуминга и след тази определена дата. Структурите, мерки и ценовите тавани не могат да се разглеждат по отделно една от друга. Същото е, въжи и за таваните при цените на едро и на дребно. Ако искаме структурно решение, което да въведе конкуренция, трябва да оставим достатъчно място между цените на едро и на дребно, за да се привлекат нови участници на пазара – така че пазар, цените наистина да се сведат до пазарно ниво и тогава таваните да бъдат премахнати. Ако вместо това решим да регулираме цените и ги свалим с законодателство близо националните цени, тогава можем да забравим новите пазарни участници и определено трябва да продължим тогава да регулираме нещата с законодателство. Обсъдихме детайлно няколко структурни решения, като единичен имси, двоен имси и други предложения. Всички те си имат своите предимствени достатъци. Поне към момента изглежда, че твърдо рано да се прецени кое от решенията ще действа най-добре в дългосрочен план. Следователно, няма да бъде уместно да определяме кое законодателство и какви технически решения. Не е добре чрез законодателство да се определя какво техническо решение да се избере защото може по този начин да се създаде законодателство, което вече е устаряло към момента на въвеждането му. Технологията се развива много бързо и затова и е в своето становище за комисията ИМКО съм преценила, че трябва да се внесе изменение, на което да посоча само основните елементи, които трябва да съдържа нашето становище. Цените Ценовите тавани, според мен, могат да бъдат продължени след 2016 година, защото наистина на пазара му трябва известно време, за да се развие. По въпроса за прозрачността и защита на потребителите, ценовата прозрачност значително се подобри с предишните регламенти за роуминга, но този напредък трябва да продължи. На потребителите трябва да се гарантира и ясна и разбираема информация, за да могат по-лесно да сравняват цените и да избират доставчиците на роуминг услуги. С измененията, които представих, предлагам предпазен таван от 50 евро или персонализиран таван да се разшири и да обхване и роуминга извън Европейския съюз. Освен това, потребителят трябва да получава уведомление от оператора, когато наближава този лимит за роуминга. Предлагам също тези мерки да обхванат и предварително платените услуги, защото научавам, че в някои случаи наистина е възможно да се получи шокова сметка дори и при предплатените услуги. Информацията за потребителите определено бе взета предвид в предложението на комисията, но мисля, че трябва да се използва преработката на регламента, за да се получи една по-добра структура, на регламента, като се консолидират всичките разпоредби, свързани с защита на потребителя, включително шоковите сметки. Много ви благодаря. Ангелика Ниблер много ви благодаря, господин председател. Колеги, мисля, че този дебат беше много интересен. За Комисията по индустрия, и изследване и енергетика, мисля, че трябва наистина да мислим за целта за конкурентоспособност и за това как най-добре може да бъде постигната тя. Искам да благодаря на колегата от Берег, който говори пред нас днес. Ние ще поддържаме връзка, така че очаквам с нетърпение да получим предложенията за изменения от колегите, за да навлезе в още по-детайлен дебат. Благодаря на всички, благодаря на всичките експерти, които се изказаха пред нас днес. Сигурен съм, че ще, че ще намерим решение, което да ни позволи да стимулираме и насърчим конкурентоспособността, което да нанесе ползи за всички в е, цифровия сектор. И сега председателят на комисия е, вътрешен пазар и защита на потребителите. Малком Харбър. Ще бъда съвсем кратър. С кратък искам да благодаря първо на членовете на комисията за това, че ни поканиха, ни дадаха възможност да се изкажем от гледна точка защита на потребителите, по която работим ние. Много се радвам, тук да видя дека с, с, с когато работихме по първи телеком пакет. Няколко заключително бележки. Съжалявам, че не бях тук през цялото изслушване, но аз бях председател на моята комисия. Първо една по-обща бележка. Мисля, че наистина е важно да се види ангажимента на Берег по това досие. Имайки преди създаването на БРК, самия факт, че ние смятахме, че е особено важно всички национални регулатори да бъдат много по-сериозно ангажирани в разработването на политиката, е нещо, което ще бъде добре за пазара, потребителите, за гражданите. С госпожа е, Нибер работим от години. Работили сме и по двата кръга на при заработване на регламента за роуминг, но наистина искам да отбележа, че Берек продължава да събира данни за разходите. Това означава, че и двете комисии наистина се интересуват е, и правят необходимото Берег да получава достъп до тази информация, за да изиграе ролята си в бъдеще. Определено по отношение на потребителските самообразуване и то сравнителни е, цени за потребителите, нещо, което ние определено ценим. Е, е свързано с работа, която вършим за правата на потребителите. Наистина важно е потребителите да имат е, своевременни, верни данни, за да могат е, да сравняват и да направят своя избор на доставчик. Госпожа Ниблер мисля, че много ясно посочва това своя доклад. И така, смятам, че това е много важно. Втората бележка от наша гледна точка, защото е свързано и с предишната ни съвместна работа, е, че ние оказваме сериозен натиск върху възможността за смяна на оператора от страна на потребителя. Наистина, една от целите е потребителя да може да избере отделен оператор за предоставяне на роуминг услуги. Така че трябва да направим всичко необходимо, възможността за смяна на оператора по определени услуги да се направи колкото се може по-бързо. Мисля, че тук беше предложен нещо по кратък е, срок, но за сега трябва да оставим отворен този срок, защото чакаме данни от е, Берег за техническите условия. Ако си спомняте, когато правихме реформирането на телеком пакета, едно от нещата, за които настояваше нашата комисия, беше значително да се намали е, времето за пренос на телефонен номер в национална среда имаше оплакване, че това е прекалено амбициозно, но все пак мисля, че виждаме вече много сериозен напредък. За 24 часа вече се предлага на всеки такава смяна. Така че альтернативата с альтер... альтернативния доставчик трябва да бъде предоставена със съответната скорост на превключване, без каквото и да е забавено, така че тази альтернативна оферта наистина да бъде налична без каквито да е ограничения и без каквито и да е недостатъци за потребителя. И това е нещо, на което ние определено настояваме и искаме да работим. Ще се включа, няма да се включва в деталния дебат за ценовите тавани, но ще кажа, че това е неизбежно. Трябва да се запази този режим колкото се може по-дълго, за да сме абсолютно сигурни, че конкуренцията ще заработи на пазара. Мисля, че всички се разбрахме по този въпрос. Има някои различия от е, двете страни. Сигурно е необходимо малко повече економически анализ, но като цяло смятам, че нашата комисия е, гледа на доклада на господа Корхола и е, положително и смятаме, че трябва наистина да се даде допълнителна възможност за влизане на нови инвеститори и решения. Ние сме за позицията на Берег, подкрепяме тази позиция, че все още не е да правим достатъчен анализ на някои от структурите решения, и не сега е момента да избързваме с непроверени на практика решения. Затова и трябва да е, оставим режима на ценовите тавани за сега. Мисля, че с това ще приключи, господин председател. Всички сме съгласни, че е необходимо да имаме едно трайно решение на този въпрос, за да не се нуждаем от допълнителни регламенти за роуминг 5, 6, 7 и така нататък. Трябва наистина да се направи допълнителен анализ какъв да бъде марж за целите на дребно. Ние все още не сме достатъчно подготвени с економически анализи по тези неща, но искаме пазара да действа, да бъде новаторски, да предлага решение за бъдеще. Мисля, че трябва да дадем възможност всичко това да се случи, но една по-широка бележка е, че трябва да видим все пак и какво ще се случи на вътрешния мобилен пазар, където все още имаме ценови пазари, Примерно, такива ценови тавани за цените на дребно съществуват за много оператори. И така, че не смятам, че регламент е задоволително решение. Така че, навлизането на нови оператори, осигуряването на режим за влизането на нови мобилни оператори и виртуални мрежи ще има също влияние и върху националната телефония. Така че това също трябва да го имаме предвид. Очаквам с нетърпение да продължим работа. Поздравявам докладчиците. Благодаря, че бях поканен. Много благодаря. Малкъм, благодаря за коментарите ти, благодаря за отличното сътрудничество, много е насърчително да наблюдаваме как си сътрудничат двете комисии. Можем да приключим по тази точка. Ще разгледаме доклада още веднъж според дневния ред, но няма нужда да се възобновява доклада по точка, която вече сме обсъждали, така че можем да приключим и следващата точка и трябва да ви напомня, е, че крайният срок за измененията е утре в 12 часа. Е, може да е и няколко минути по-късно е, секретарията се нуждае от това време, за да може в началото на януари да вземем решение по внесените изменения. Наистина няма как Иначе трябва да работим бързо. Сега приключваме и с точка 12. Искам да благодаря на нашите гости, на, на председателя на, на комисията и на двамата докладчици и да преминем към следващата точка. Äh, следващата точка в дневния ред – е свързана с посещение на а, полс... представител на полското председателство. Не можем да открием тази точка. А, малко сме подранили. Ние се надявахме, че ще можем да изтеглим малко напред тази точка, така че, госпожи и господа, една кратка почивка. Also Viertel vor sechs в 6 без 15 и ще бъда наистина много благодарен, ако поне някой от вас се появите тук, когато дойде представител на председателството. Наистина, много ви моля. Or дали ще бъдат депутати или а, техни сътрудници, ако може с по-малко смях.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 но така или иначе искам да ви благодаря за съдействието през последните две години и половина. Благодаря. Пожелавам ви весела коледа и честита нова година. Наистина се надявам и за бъдеще да продължим да работим така с вас. Все още не сме назначили нов председател. Надявам се това да стане бързичко. Знам, че много бързо говоря. Е, това е трудно за преводачите, за което им се извинявам. Това исках да ви кажа. Чакам председателството на съвета да пристигне. С двама депутати ги чакаме. Meine Damen und Herren, Уважаеми дами и господа, надявам се, че и други колеги скоро ще се присъединят към нас. За съжаление, днес Имаше паралелни заседания, именно за това няма много присъстващи днес. Искам да приветствам днес господин министър. Вие е, ще ни разкажете за полското председателство, така че имате думата. Много благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа, уважаеми евродепутати, за мен наистина е удоволствие да бъда гост на парламент и да ви кажа какво е направено по време на полското председателство. Това е края на първото ни председателство на Европейския съвет. Това беше едно 6 месечи на криза в Европа. Нещата бързо се променят и е изключително важно да се реагира бързо и с новаторски решения. Така че аз много се радвам, че Европейския парламент разбира значението на това, което ние се опитахме да постигнем в нашето председателство. Няма да ви задържа, но просто искам да ви кажа какво направихме ние. Искам да благодаря на вашата комисия за съвместната ни работа и трябва да кажа, че успяхме, като казвам ние успяхме, под ние разбирам ние, Полша, ние, полското председателство и всички ние. И това наистина е голям успех. Изключително важно е сега повече от когато и да било да се определят приоритетите и да бъдат постигнати в интерес на Европейския съюз, да се постигне бързо приключване на а, първата програма за радиочастотите. Ние освободихме потенциал, който е изключително ваше, ако искаме ние всички да използваме новите технологии. Европейската комисия е напълно права, когато твърди, че информационно-технологичните информационните технологии, комуникациите е, влияят много върху живота на целия Европейски съюз. На последния съвет беше прият компромисен документ на първо четене в съвета има а, много още работа, която следва да бъде извършена от националните експерти, много срещи с парламента, с комисията, дълги преговори с докладчика, с председателя на комисията, но ние успяхме и аз мисля, че вече от нас виси да запретнем ръкави и за да може онова, което сме постигнали, да допринесе за нарастването на конкурентоспособността на а, европейския пазар. Разглеждайки плановете си, а, Разгледахме и роуминга, въпроса за общите услуги, неутралността на мрежата. Ще разгледам тези въпроси един по един. Първо, роумингът. Това беше един от приоритетите на нашето председателство – и продължаваме да му придаваме голямо значение на намирането на равновесие между защитата на потребителите и роуминга и от, друг, от една страна и интересите на операторите. Не бива да забравяме, че парламента допринесе много за регламента, който е в момента в сила във връзка с намаляването на цените, но както виждаме на практика и това се потвърждава от доклада на Европейската комисия, необходимо е да се създаде конкуренция на пазара и механизми на конкуренция, които да снижат цените и които да стимулират новата е, турството и мисля, че инициативата на комисията трябва да бъде приветствана. В работната група бяха изразени много становища от различните държави членки. Последния съвет е, на 13 а, декември стигна до заключението на повече от министри, че регламентът трябва да се приеме колкото е възможно по-скоро скоро, защото а, държавите членки трябва да видят а, законодателна приемственост а, при намирането на технически решения. Тук става дума за а, разделяне на услугите. Много държави биха искали наистина да се намерят критерии, други предпочитат техническите критерии да се дефинират по-късно. Нашето председателство се занима с, с роуминга на 13 декември и много се радвам, че и парламента започна да работи по този въпрос и днес имаше едно публично изслушване по доклада на госпожа Ниблер и аз се надявам, че през следващата година и по-точно през датското председателство може да се постигне споразумение, за да може регламента да влезе в сила на 1 юли 2012 година. И като полски министр, който отговаря по тези проблеми, мога да ви уверя, че ще окажем пълна подкрепа на бъдещото председателство, защото сътрудничеството е от жизнено важно значение, за да може да се завърши тази задача, тъй като значението и за европейските граждани е огромно, както и за развитието на цифровия пазар. Трябва обаче да сме сигурни, че условията са такива, каквито трябва да бъдат. Един от приоритетите на нашето председателство беше е, подобряването на сигурността на мрежата. Сътру... Е, председателството работеше в тясно сътрудничество с Европейския парламент, в диалог с Европейската комисия, и в светлината на факта, че Европейския парламент все още не е приключил с, с първото четене, ние като държава членка решихме да внесем някои изменения в, в мандата на ведомството и да разгледаме някои инциденти, да гарантираме по-добра видимост, както и подобряването на сигурността на мрежата. Това е едно предложение, което трябва да се прилага и в сферата на международното сътрудничество, за да може да се помогне на държавите членки в работата, която те извършват на международната сцена. Надяваме се, че съвета и парламента ще е, постигнат едно добро решение и а, това ще бъде отразено през март 2012 година. И аз се надявам, че ще се приключи работата по това досие през следващите 6 месеца, съвета желая да продължи диалога. Започнахме диалог и по бъдещето на универсалните услуги. Председателското трио се ангажира много силно с това. Бихме желали да продължим да работим по тези услуги, по електронните комуникации, по правата на потребителите на 13 декември съвета изслуша изложение от комисията и документът обобщава публичните консултации по тези въпроси. Комисията в момента не вижда необходимост да се промени този правен акт по електронните съобщения, но за 2012 година се планира да се публикуват резултатите, за да може хората да имат възможност да имат достъп до публични услуги в 2015 година. И когато говорим за универсални услуги, не би трябвало да забравяме, че трябва да се опитваме да намерим баланс между насърчаването на инвестициите, особено в, в е, широко спектърния в широкия спектър и също така да отчитаме, че се налагат все повече и повече изисквания с цел да се постигне баланс говори се също така за неутралност на интернет. в изложението на комисията през април ние се надяваме, че комисията ще внесе ограничения на някои дейности в мрежата. Този въпрос се повдига от Берег и на базата на проучванията комисията ще излезе с заключения и препоръки, стрикно насочени към по-висока неутралност полските заключения бяха приети на съвета на 13 декември. Е, съвета отчита, че интернет трябва да бъде отворен и да се гарантира, че мрежите са достъпни за всички. И това трябва да се основава на една солидна инициатива, един принцип – е езиковото многообразие, свободен изказ, свобода на информацията, свобода на инициативата. Тези принципи са изложени в заключенията. Има една важна резолюция от ноември тази година по този въпрос. Позволете ми да кажа още няколко думи за някои прояви, посветени на телекома. В Польша организирахме на 19 и 20 октомври конференция, съвещание на равнище министри по а, перспективите на пазара на електронните комуникации министрите на държавите членки на Европейския съюз присъстваха. Също така имаше представители на международните организация на телекомуникационните федерации. Целта на конференцията беше да се очертаят насоките за развитието на тези комуникации и голямо внимание се отдели на радиочастотния спектър, на различните политики и координирането между държавите членки. Обсъдихме също така идеи за бъдещи неправителствени служби. Искам да благодаря на а, а, хора, които тук не, не присъстват. А, конференцията, съвещанието на министрите завърши с единодушно приемане на декларации за по-добро използване на радиочастотния спектър, подписано от 35 държави. Очаква се да бъде подписани от още държави. Това наистина е декларация, която е като жалон за 2012 година. Тази конференция заложи правилата за използването на радиочастотния спектър през следващите години и мисля, че тази декларация е нещо, с което ще се съобразяват не само държавите членки, но и трети страни. И това ще бъде добра основа и добра платформа за успеха на конференцията в Женева. Полша, заедно с Европейската комисия, организира шестото заседание на равнище министри по въпросите на електронната администрация – трансгранична електронна администрация, проведе се обмен на мнения, обмяна на опит. Имаше известни предизвикателства пред този сектор, които бяха откроени и обсъдени, разбира се, имайки предвид е, цифровия а, дневен ред и а, крайния срок а, 2020 е, година. На това заседание се проведе и обсъждане за това как може да се отговори най-добре на предизвикателствата, свързани с електронните услуги в електронното правителство, особено по трансгранични въпроси. Имаше два две други важни прояви, но то беше срещата на министрите, отговорни за електронното правителство. Развитието на електронното правителство беше една от темите и проектите за ам, правителствените служби. Много голям интерес беше проявен ам, присъстваха около 800 души. Много от тях бяха представители на а, правителства, на ЕФТА, на международни организации, на ООН, Световната банка, представители на академичните среди, заинтересовани лица. Нашата администрация изготвя доклад за това заседание а нейните, нейната стенограма ще бъде качена на интер, в интернет. Участвахме също така в заседанието на форума за управление на интернет в Найроби от септември. Председателството представи там доклад е, одобрен от е, държавите членки. В него се излага програмата на председателството, сътрудничеството между заинтересованите лица по въпроси като свободата на изразяването и свободата на словото в източните държави. Искам да благодаря на парламента за неговата ангажираност. Сега вече предизвикателствата са пред датското председателство и се надявам, че вие ще ги подкрепите и тях, така както потребихте нас. Благодаря на всички. Разбира се, ако има въпроси, с удоволствие ще се опитам да ви дам отговор. Председателя, благодаря за подробното и точно изложение. Благодаря също така за много доброто сътрудничество. Вие много правилно посочихте, че редица много важни политически проекти бяха приключени по време на вашето председателство. Понякога беше по-трудно. Но първо на господин Оди давам думата. Госпожо министър, бих желал първо да ви кажа, е, колко се радвам, че а, а, мъдростта на полския народ ви изпрати в а, председателската позиция и вие бяхте а, е, едно успешно правителство като председател на Европейския съюз. Вие говорихте за вашето вашето портфолио, за вашия ресор, искам да ви кажа, че тогава, когато техническите гени носят нови технически решения, гражданите имат нужда че въпроса за цифровизацията никога не е решен и че гражданите не биват третирани равнопоставено, а независимо от това къде се намират на а, а, територията на Европейския съюз. Ние, политиците, трябва да намерим политически и финансов начин да дадем тази, това уверение на гражданите. Днес след обед много говорихме за тарифите, за роуминг, готвим се да намалим тарифите на операторите и забравяме до известна степен, че нашите съграждани биха желали да имат сигурност, че, е, инвести... че се правят инвестиции, за да можете да имат достъп до услуги, защото ако ние не решим този проблем за достъпа до цифровите услуги, тогава ще имаме едно едно население, което ще се трупа в градските региони и това ще създава проблеми за сигурността, за образованието и така нататък. Искам да ви запитам дали политиката на комисията, а и на държавите членки, зачита а, тази необходимост, отчита тази необходимост за общо управление на европейската територия с равни шансове. Ние смятаме, че ние в Европейския съюз трябва да организираме пазара, а правителствата на държавите определят задълженията. Как можем да постигнем известна последователност, ако намалим тарифите, за да се удовлетворят потребителите, това, което се прави по роуминга? и а, да се поемат разходите от операторите това създава известен проблем а, за правителствата, за националните правителства, включително и в моята държава. Неодавна беше казано, добре, вие ще покриете 90% от населението за 10 години, но това не е а, приемливо, защото ако се намирате в а, регион, в който не е покрит с такива услуги, вие нямате равни шанси финансове и това не е нормално. Така че искам да ви попитам какво мислите по този въпрос. Искам да ви задам още един въпрос за европейското трио Полша, Дания и Кипър. Вие говорихте също така за бъдещето. още веднъж ви поздравявам за отличната работа на вашето правителство и лично на вас в Европейския съюз. И аз ви благодаря. Сега давам възможност на министъра да отговори. Благодаря. Първо искам да ви благодаря за топлите думи. Благодаря ви от името на нашето правителство. Искрено се надявам, че ще продължим да сме така както сме в момента, а, през следващите 4 години нашето правителство ще устои, защото има нужда наистина от приемственост. Виждаме някои промени за някои конкретни министерски постове, но се надявам, че следващите няколко години ще продължим да работим също толкова добре и с тях. когато говорим за подобряване нивото на познания сред населението за цифровите технологии, това е важен въпрос. Там трябва да се постигне равновесие между търсенето и исканията на операторите, на доставчиците, от друга страна да се поддържа ниво на свобода. Инвестициите в инфраструктура или когато говорим за радиоспектъра, за пускането в употреба на нови частоти, тогава трябва да се зададе стабилна законодателна рамка и да се премахнат всички препятствия пред инвестициите в далеко съобщения. Има някои празноти все още. Има действителни празноти, от които се възползват доставчиците. За това има нужда ние да помагаме на самите доставчици, за да ги подпомагаме в усилията им да инвестират. Това не е проблем само във Франция, но и в Полша. Много европейски средства, но и национални отиват за финансиране на регионални и общински органи на властта, като тези местни органи на властта работят заедно с доставчиците на услуги по такъв начин, че инвестициите да се управляват удачно. По този начин потребителите имат достъп до модерна технология във Франция, Испания, Полша. Ако човек живее в малък град или в някое село, използването на тези модерни технологии са много важни, за да може човека да се свърже с а, доктора си, с спешната помощ и въобще услуги, които се предоставят на известно разстояние от местоживеенето му. Вече за това имахме и обсъждане по бъдещето на универсалните услуги. По време на датското председателство тази работа ще продължи. Това ще зависи и от предложението на комисията в този смисъл. Благодаря ви. Има ли други въпроси? Госпожа Ибнер. Добре благодаря. Поздравления на госпожа министъра. Както разбирам, вие скоро сте получили този министерски пост. Така че поздравявам ви. Имах възможност е, да наблюдавам работата ви в полския парламент и по време на полското председателство. Наистина ви осигурихте някои много важни дискусии по въпросите на интернет, е, дрекосъобщенията и така нататък. Моят въпрос е свързан с е, постоянни запитвания на моите избиратели – Можете ли, да, можете ли да гарантирате сигурността на личните данни? Непрекъснато извършваме банкови операции по интернет, разпращаме различни информации и хората наистина се притесняват по въпросите на сигурността на онлайн банкирането други въпроси, които задават моите избиратели, е свързан с медицински данни, които могат да бъдат използвани по престъпен начин и това да доведе до много проблеми. Така че моят въпрос е Полското председателство занимава ли се с тези теми? Очаква ли се да се направят някакви предложения от страна на тройката, за да бъдат успокоени нашите граждани. И все пак трябва да имаме предвид, че това не е и проблем само на европейските граждани. Наистина трябва да се осигури, че няма наистина пръзнати за изтичане на информация и за попадането и в погрешни ръце. Председателство занимавало ли се с тези въпроси или има ли планове за обсъждането им в бъдеще? Не, не бих казал, че това са теми, които сме обсъждали по време на полското председателство. Ние зависим основно от работната програма на Европейската комисия. Ние сме ограничени от това, което се внася от комисията за обсъждане. Но когато говорим за новия пакет за далеко съобщенията, ние насочихме вниманието си към прилагането на директивата, насочихме вниманието си към неутралността и сигурността в интернет. Съществуващата уредба наистина позволява да разследваме само из действително извършни престъпления. Тези престъпления могат да се разследват единствено по силата на наказателното право, но във връзка с новите правомощия ще се обърнем и към въпросите на сигурност на данните в далеко съобщенията. В Польша е създадена специална комисия, която работи в тесни отношения с органите, които отговарят за сигурността на мрежата. Така че ако има опити за злоупотреба с информация или за предаване на информация на хора, които нямат право на това, комисията се взема с тези случаи. Когато този пакет бъде прият в е, Полша, което очаквам да стане в първото полугодие на 2012 година, и така, когато влезе в сила този нов законодателен пакет,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 за всичките ви дейности. Съжалявам, че не можах да дойда по-рано. Бях възпрепятствана. След като това, което чух обаче, ми дава впечатлението, че вашето председателство наистина е било с много богата дейност. Позволете ми да споделя нещо. Това е свързано с далекосъобщенията, енергетиката и научните изследвания. Много е важно да се знае как може да си сътрудничат гражданите и регионите а, да, аз съм швед, ние сме разработили Балтийската стратегия за начина на сътрудничество на държавите в региона. В бюджетната програма как ще се опитате да намерите нови механизми за повишаването на бюджетните помощи, за да може да процъфтява сътрудничеството при различни условия, сътрудничеството между държавите и гражданите. В Европа струва ми се, че ние си сътрудничим по различни начини. Следователно, въпросът ми е според вас какъв какъв опит съществува вече за европейско сътрудничество, които можем да си послушим като модел на сътрудничество, за да може нашия обмен да стане по-ефективен говорим за бюджетни дотации до 2020 година. От тях не може да се очаква много. Още веднъж искам да ви благодаря за отличното председателство. Благодаря. Мисля, че Вие повдигнахте въпроса за Балтийската стратегия. Полша участва в тази стратегия. Това е един много важен форум за а, обмяна на становища. Срещаме се, обсъждаме различни теми. Опитвам се да а, намеря правилния отговор на вашия въпрос във време на криза. Дали има фондове, за тези нови дискусионни форуми. Струва ми се, че прекия човешки контакт е нещо, което не може лесно да бъде заместено с нещо друго. Ние се опитваме да обменяме най-добри практики по време на полското председателство. Колегите ми в Министерството се срещнаха и обсъждаха а, със свои колеги в други правителства важни въпроси. Това е много важно, защото по този начин се създават, ако искате, и, прави, и приятелства. Тогава, когато човек дигне телефона и си говориш с някого, това не е някакъв имагинерен човек с, с странно име. А, това е определена личност. И аз мисля, че е много добре да се организират работни семинари в различните държави. А, през есента беше организиран работен семинар за далекосъобщителни инфраструктури. Всички си поеха разноските. Е, имаше една друга инициатива. Медив, е, централноевропейските държави, включително е и Русия, и Беларус участваха. Обсъдихме начини за подобряване на използването на радиочаститите. Международния далекосъобщителен съюз представи, предостави една много добра платформа за междурегионален диалог. Може много да научим от други региони в света и би трябвало да си сътрудничим в дух на откритост. Ако няма други въпроси, искам да благодаря на госпожа министъра за това, че ни отдели време да дойде и да говори пред нас. Искам да ви поздравя за работата на вашето председателство и да ви помоля да предадете нашите благодарности на вашите сътрудници. Сигурен съм, че ще се срещнем и в бъдеще. Много ви благодаря. Пожелавам ви всичко най-добро. Също така искам да ви пожелая на всички весела коледа, щастлива нова година, успешна 2012 година. А, тя няма как да не е по-добра, може би да си пожелая малко, по-малко работа и по-добри резултати. Презаредете си батерии и се върнете ентусиазирани за работа и благодаря, че останахте до края. Благодаря много и аз бих желала да ви благодаря, господин председател, от името на полското председателство. Искам да благодаря на всички евродепутати от тази комисия. Весела и щастлива коледа, щастлива нова година. до края на 2012 година се надявам, че ще бъдем в състояние да постигнем много и се надявам, че ще можем да си пожелаем честите нова година и следващата година, след като вече сме постигнали наистина много добри резултати.